е а, публикуван. Има ли възражения? Няма възражения. Протоколът е прият. Сега, съгласно член 211 от нашия правилник, комисията а, по конституционните въпроси а, дава следното тълкуване на член 187 ако се оваканти титулярното място на депутат в комисията, заместникът от същата политическа група заема неговото място временно, докато членът се а, бъде заместен. И ако не бъде, или път до назначаването на нов член на комисията. Това решение се основава на решението на парламента за състава на комисиите, така че броят на членовете на политическите групи трябва да бъде равен на броя, който те са получили преди да се овъканти място в съответната комисия. Смятам, че предложението е прието, ако няма 40 депутати, които да възразят срещу него преди следващата пленарна сесия. Властите в, на Литва ни каза, ни каза, ни уведомява, че госпожа Вискайци замества господин Вистор Мишкавич от 25